Гласуването ще се проведе утре. А сега преминаваме към следващата точка на дневния ред. Време за въпроси към съвета. И както обикновено, призовавам колегите, които искат да участват в времето за въпроси, да се придвижат към предните редове на пленарната зала. Първият въпрос е зададен от господин Посел и неговата тема е правата на човека в Куба. Госпожо Малмстрям, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, аз съм готова да премина от САЩ към Куба и към въпроса на господин Посел по този толкова важен въпрос, за който му благодаря. Съветът е сигур... сериозно загрижен от ситуацията за човешките права в Куба, особено от липсата на напредък по политическите а, права. Хората нямат свобода на изразяване, няма свободен печат, достъпа до информация, включително до интернет, е ограничена. Има ограничения върху свободата на движение на хората в Куба. 208 са политическите затворници в Куба. Това е намаление от 234 през 2007 година, но повечето от освободените а, са поради изтърпяване на наказанието. Държавите членки и техните мисии в Хавана внимателно следят списъка на политическите затворици. Има специална група по правата на човека за обсъждане на тези въпроси. Условията в затвора според а, семействата на затворниците са под а, изискванията на ООН за минимални правила за отношение към затворниците. Те не получават адекватна медицинска помощ, понякога са подложени на жестоки и уронващи достоинството мерки, но няма случаи, в които да са наказани виновните за тези малтретирания. Правителството на Куба отхвърля съществуващето на политически затворници и не допуска надзор от независими организации за спазване на правата на човека. Общата позиция на съвета датира от 1996 година. Тя се актуализира ежегодно. През 2008 беше решено да бъде подновен цялостния политически диалог, да бъдат включени не само властите в Куба, но също и гражданското и демократичната опозиция. Съвета обръща особено внимание на принципите на демокрацията, човешките права и основните свободи. През от, по време на годишната оценка от 2009 на обща позиция на съвета. Тези въпроси са едни от ключовите приоритети в отношенията ни с Куба. Съвета особено настоява пред кубинското правителство безусловно да освободи всички политически затворници, включително тези, които бяха задържани през 2003. Ние изразихме тревога за състоянието на затворниците. Ние също настояваме да се осигури достъп на международните хуманитарни организации до затворите в Куба. От началото на политическия диалог с Куба миналата година този въпрос за политическите затворници се поставя на всяко заседание, както е посочено в заключенията на съвета. Човешките права винаги трябва да бъдат разглеждани по време на посещение на високо равнище, както и по подходящи срещи с опозицията. Съветът реши да продължи политическия диалог с клуба, защото така има възможност да се обсъждат открито въпросите от общ интерес и тревога, включително ситуацията с човешките права. Но ние сме сериозно обезпокоени от положението в Куба и ще продължим да следим отделни случаи особено при затворници с сериозни здравни проблеми. Що се отнася до положението на един от затворниците, който е, беше споменат, уважаеми депутат, в Хавана имаше манифестация със солидарност по инициатива на шведското председателство и целта беше да се покаже, че сме обезпокоени, че не се спазва международното наказателно право по отношение на Дарси Ферера. Ние също следим и случая с другия затворник Алфредо Домингес. Имаме контакт с семейството му и сме поставили въпроса пред кубинските власти. Благодаря, господин Поселт. Искам а, да благодаря много на госпожа председателя на съвета за този много подробен а, отговор защото ние получихме подробна информация за условията в местата за лишаване от свобода. Първо искам да попитам, може ли съветът наистина да направи проверка на условията за задържане на определени задържани лица и след това още нещо, как се развиват отношенията Куба-Европейски съюз. We, we do not have access to this. Уважаеми господин депутат, нямаме официален достъп до тази информация, но чрез международни организации, неправителствени организации, контакти, политически партии и така нататък получаваме някаква информация, макар и, макар и фрагментирана, разпокъсана за състоянието на политическите затворници. И знам, че в някои случаи тяхното здраве е в изключително лошо състояние. Опитваме се да се свързваме и и с семействата да установяваме връзка, но много рядко имаме достатъчно добра информация. Проблемът е, че много от тези затворници са в затвора без какъвто и да било процес. Това е против законите в Куба. И те имат право да знаят защо са в затвора и в какво са обвинени. Това е едно от основните права на човека във всички общества право, което обаче не е гарантирано в Куба, както добре знаем. Диалогът с Куба се сблъсква с много трудности, но все пак е добре да има някакъв диалог, защото той ни дава възможност да се опитваме да установим някакви отношения в с властите, да бъдем строги в критиките си, но и да се опитаме да се свързваме и с гражданското общество. И мирно настроените е, дисиденти. Не виждам е, вероятност нещата да се променят драматично в близко бъдеще. Благодаря много. Имам два искания за допълнителни въпроси. Ще ги слушаме едно след друго. След това ще дам думата на госпожа министра да отговори и на двата въпроса. Господин Шонцис и след това госпожа Мовай. Господин Шонцис. Благодаря, госпожа председател. Госпожа министър, когато става дума за правата на човека, въпрос засегнат от е, господин Посълт. Мисля че, мисля, че можем да си сътрудничим по-добре с страни, с които поддържаме и е, политически и дипломатични отношения и, и търговия. Е, държавите членки на Европейския съюз биха могли да подобрят нещата в Куба, ако създадат такива търговски отношения. Как можем да направим това на ниво държави членки, като се има предвид, че в ООН вече има Куба, има резолюция по ембаргото, наложена на Куба от Съединените щати. Госпожа Малвай, няма микрофон. States of, uh, yes, I'm starting all over again. So... Аз съм мирен дисидент от една от държавите членки на Европейския съюз от Унгария. Искам да попитам как можем да постигнем същото ниво на интерес относно положението човешките права в Унгария, както проявявам интерес към Куба? защото от есента на 2006 има масова бруталност от страна на полицията срещу мирни демонстранти. Имаме изтезание на политически затворници. И искам да попитам да поискам от кубинските политици да преговарят. Микрофона на ораторката изключен. Председателката, имате само по 30 секунди да зададете допълнителен въпрос. Министър Малстром. Европейския съюз многократно е посочвал, че ние сме против американското ембарго и считаме, че то не улеснява намирането на бъдещо решение за Куба. За момента Европейския съюз подчертава, че сме готови да започнем по-тясно сътрудничество с Куба, включително сферата на търговията, в зависимост от напредъка им по спазването на човешките права. За сега липсата на такъв напредък, спазването на демокрацията, също броя на политическите затворници, не ни дават основания да постигнем напредък в тази обстановка. Кубинските власти трябва да покажат реален напредък, ако искат засилване на отношенията с нас. За съжаление обаче това за сега е неубедително. Следващия въпрос е на госпожа Мариан Харкин и се отнася до малтретиране на възрастните хора. Моля да се спазвате правилата, казва председателя. Допълнителните въпроси могат да бъдат задавани в рамките на 30 секунди по конкретната тема на въпроса само. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Харкин, вие поставяте въпрос, който е, е много уместен сега, когато все по-голяма част от населението застарява. Нашата работа тук е в тази работа обаче е в компетенциите на държавите. Шведското председателство, въпреки всичко, иска да разгледа този въпрос и да се опита да се подобри качеството на грижите, полагани за възрастните хора, както и да се противопостави на такива нападения срещу възрастни. Преди една, един месец беше проведена среща за остаряване по достоен начин. Участваха представители на държавите членки от комисията, представители на Министерствата на социалните грижи, на здравеопазването, неправителствени организации. И там бяха разискани въпроси как можем да се справим с сегашните а, факти, как да се засили сътрудничеството в здравния сектор, за да може всеки възрастен гражданин да получи грижите, които са му необходими. Ние възнамеряваме да включим също в заключенията на председателството някои аспекти, свързани с достойното остаряване. Искаме да обменяме информация, най-добри практики с държавите членки. От комисията се иска да изготви план за действие в тази област за подобряване на здравословното състояние на тези възрастни лица. и за зачитане на тяхното достоинство. Ние искаме да подчертаем нуждите на възрастните. Когато става дума до малтретирането на възрастните. Директива 2007 изключва дискриминация срещу възрастни, свързани с социални осигуровки, обучение и други въпроси. Разглеждат се също въпроси, свързани с здравеопазването. Въпроси, свързани с изключването на всякакъв тип тормоз върху тези лица, отправянето на обиди или пък подлагането на унижение на тези лица. В момента се обсъжда въпроса в съвета излезе становището на Европейския парламент. Не можем да изпреварваме дискусията в съвета, но ние правим каквото е по силите ни, за да приемем нужното законодателство, за да се избягват всякакви нападения или малтретиране на възрастните лица. Ние цяло подкрепяме становището на Европейския парламент. Ние сме също на мнение, че никой не трябва да бъде подлаган на тормоз или нападения, особено възрастните хора, които са толкова зависими от полагане на грижи за тях. Госпожа Харкин за допълнителен въпрос. Съгласно съобщението на комисията от 2008, условията трябва да бъдат създадени за предоставяне на ресурси, персонал и прочее за полагане на грижи. Това е в националните компетенции, това добре го разбирам. Но Европейския съюз може да помогне. Има трансгранично измерение. Искам да разбера какво считате за създаването на формална структура за обмен на информация между лицата, които полагат грижи за възрастни хора от различните страни. Благодаря, госпожа председател. Благодаря за това предложение. За първи път чувам за такова нещо. Инициативата звучи добре. Добре е да се обмисли и да се предаде това предложение на министрите, така че се надявам да можем да се върнем на тази тема отново. Благодаря. Отново имаме двама желащи да зададат допълнителни въпроси. Първо, госпожа Цикал и след това господин Кели. Госпожа Цикал. Госпожа председател,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 Добре, господин Кали. Благодаря. Госпожа Харкин зададе един много важен въпрос и вие му отговорихте много добре, но нека сега да разширим обхвата на този въпрос. В днешно време е, се смята, че в, е, говорим за възрастни хора, когато са над 65 години. Препоръчвате ли да се увеличи в Европейския съюз е, е, пенсионната възраст и да се говори за постепенно пенсиониране, а не е, еднократно пенсиониране е за постоянно. Това ще подобри и качеството на живота и уважението към възрастните. Благодаря. Мисля, че това е малко извън обхвата на въпроса, но ще дам възможност на министъра да реши дали иска да отговори. Благодаря. първо да отговаря на първия въпрос. Да. Необходимо е да обсъдим тези въпроси. Е, и френското председателство и ние и следващото председателство говорихме по тези въпроси е, и тук става дума е, за зачитане на достоинството на възрастните. Така че действително това е добра възможност да обсъдим това и заключенията ще бъдат обсъждани и по-късно. Що се отнася до по-ранното пенсиониране, това е въпрос, който се решава от държавите членки. Но в Лисабонската стратегия, не в Лисабонския договор, в Лисабонската стратегия се обсъждат въпроси за това как да се увеличи економическия растеж, е, развитието на економиката и на работните места, справянето с економическите предизвикателства. И мисля, че едно добро решение би било да се използва опита на възрастните и да им се позволи да останат в е, е, работната сила, но това не може да бъде решено от съвета. Само можем да насърчим държавите членки да използват напълно възможностите, които се предполагат. Добре, преминаваме към следващия въпрос, зададен от господин Шмидт, свързан с шведски журналист Давид Азак, задържан като затворник в Еритрет. Госпожо министър, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Осем години изминаха от арестуването на шведския журналист Давид Исак.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 срещу него всъщност не е повдигано обвинение, нито семейството му, нито представители на организации за защита на правата на човека имаха достъп до него, не можеха да го посетят. През последните години нищо не се подобри и само правителството на Еритрея е отговорно за това. До голяма степен те продължават да нарушават задълженията за спазване на правата на човека и за това ние сме много загрижени. Загрижени сме и за всички политически задържани лица и винаги сме се опитвали да издействаме освобождаването на всички политически е, затворници в Еритрея и естествено на Давид Исак. Е, в последните години беше дадена една ясна декларация. Ние отново изискахме всички политически затворници да бъдат освободени, а Еритрея съвсем ясно нарушава международните е, конвенции за политическите права и правата на човека. За съжаление, случаят е, Давид Исак още не е решен, но за Европейския съюз и за шведското председателство и шведското правителство това е, е основен, един от основните приоритети. Ние ще продължим да полагаме усилия той да бъде освободен и да се върне при семейството си и е, ситуацията на Останалите задържани е, също се обсъжда. Ние сме готови да сътрудничим с правителството на Еритрея, за да подобрим там ситуацията, свързана с правата на човека. Що се отнася до помощта на Европейския съюз, това зависи от е, условията на е, спогодбата от Котоно. Там се определят условията, свързани с правата на човека, извършва се проверка в тази насока. Това е един дълъг процес, но се надявам да постигнем успех. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за отговора. Е, госпожо министър. Е, вие чухте колко тежък е случая с е, Давид Исак и се радваме много, че госпожа Мастром се застъпва за него, но изминаха 8 години от задържането му и това е единствения гражданин на Европейския съюз, който е в затвора, защото се е ползвал от правото си на свобода на словото. И за това в съвета на министрите също трябва да се помисли за декларация по този въпрос е, може би госпожа Малстра може да отиде до Еритрея, да се срещне с е, Давид Исак, но и да се срещне с е, президента на Еритрея. Мисля, че това е възможно, защото просто не е приемливо някой без да му е повдигано обвинение да прекара в затвора и то тежко болен и има опасност и да почине там. Благодаря, госпожо председател. Оле Шмидт. На вас искам да кажа, че е, напълно споделям вашето безпокойство и е, вашата загриженост, че този случай продължава от години и нищо не може да се постигне с властите от Еритрея. Видяхте със сигурност епотажите от Еритрея, чухте интервюто с президента. Този човек не може да се каже, че с него се контактува лесно. Ние работим с различни канали. Не успяхме обаче да го посетим затвора. Не знаем как се чувства той. Ще се опитаме да отидем там. Ще се опитаме да да повдигнем там тези въпроси, но в момента, за съжаление, не съществува възможност да се постигне някаква гаранция, че можем да посетим Давид Исак, че можем да говорим с него, да издействаме среща с семейството му. Това е много фрустиращо. Ние сме правили много декларации, както каза Оле Шмидт, това е всъщност единственият гражданин на Европейския съюз, който е политически затворник. Ние ще се опитаме да повишим натиска върху властите в Еритрея, за да могат те най-накрая да разберат, че Давид Исак трябва да бъде освободен, също и неговите е, другари. Е, това е, е изключително трудно, обаче, искам да повторя още веднъж. Благодаря. Няма допълнителни въпроси. Продължаваме с следваща точка от дневния ред. Преминавам към въпроса на Ада Хед, стратегия на ИСИ относно намаляване на вредите, свързани с употребата на алкохол. Министъра има думата. Госпожо председател, благодаря госпожо Хед. Ще започна като напомня, че шведското председателство постави въпроса с алкохола и здравето като важен аспект. Ние се опитваме да намалим вредата от употребата на алкохол. Това е наш приоритет. Проведохме неформална среща с министрите на здравеопазването през юли, където беше подчертана ефекта от продажбите на млади хора на алкохолни напитки. През септември беше проведена друга среща в Стокхолм, като целта беше да се подкрепи дългосрочна цялостна стратегия на Европейския съюз. Повече от 450 участници от всички страни от Европейския съюз взеха участие като силна подкрепа за усилията на председателството. Беше проведена и среща на 23 септември срещу алкохола заедно с СИДА, Организацията за помощ за развитие. Целта беше да се насърчи приемането на цялостна стратегия за борба с алкохола след, след срещата на СЗО да се разгледа въпроса за вредата от използването на алкохол и разпространението на такива заболявания като а, спин и туберкулоза. Вие питате дали ще се направи оценка на стратегията. Да, когато беше приета стратегията през 2006, това беше важна първа стъпка. Приемайки стратегията, комисията осъзна, че това е важен въпрос, свързан с здравето. Рискованото използване на алкохол трябва да бъде обект на борба. През 2007 комисията проследи какви са ефектите от злоупотребата с алкохол в Европейския съюз. От тогава е изминало време, въпреки че междувременно бяха свършени много неща, за да разберем какъв е ефекта върху здравето на политиката, свързана с алкохола и различните навици на хората. Беше изготвен частичен доклад за прилагането на стратегията за борба с алкохола. Окончателният доклад ще излезе през 2012. Ние следим развитието на нещата. Финансирахме много наброи проучвания. Този въпрос е високо в дневния ни ред. Ние също разглеждаме какъв е ефекта от маркетинговите приеми и как това насърчава младите хора към употреба на алкохол. Предложението ни и в заключенията на съвета Швеция предложи да се определят приоритетите за следващия етап в борбата срещу злоупотребата с алкохол. Трябва да решим какво ще се направи след 2012, след като приключи работа по сегашната стратегия. Председателството очаква заключенията на съвета в края на декември 2009. Госпожа Хед за допълнителен въпрос. Благодаря, госпожо министър. Аз напълно разбирам, че председателството е провело много конференции, отделило е много време и енергия, но аз исках да се фокусираме върху стратегията за борба с алкохола. Доколкото е, разбирам, трябваше да бъде направена оценка преди лятото, но това не се случи. Междувременно се случиха много неща, след като се предложи тази стратегия от председателството на Швеция през 2001 беше определена възрастта, от която е законно да се продава алкохол на лица. Също наличието на алкохол в кръвта беше променено като критерий и ще се радвам да чуя какъв е вашият отговор. Благодаря много, благодаря за вашата подкрепа. Действително опитваме се да си съсредоточим усилията си по този въпрос. Именно така трябва да работим в Европейския съюз с конференции, с графици, за да може нещата да се движат. Много се радвам, че можем да се справим с това неразбирателство. Крайният доклад е през 2012 година. До тогава могат да се направят много неща и действително държавите членки правят много. Повечето от тях добре си дават сметка за проблемите, които носи консумацията на алкохол. Благодаря. Има два допълнителни въпроса. Господин Палецки, след това госпожа Штайна. Господин Палецки. преминенки гербема министре, Europos Sąjungos mastu mažėja žūstančių autokatastrofose skaičių. Госпожо председател, госпожо министр, много жер... броя на жертвите по пътищата в Европейския съюз спада, но целите, поставените цели няма да бъдат постигнати заради алкохола. В, някои... в много страни има висок брой самоубийства, отново поради злопотреби с алкохол. Не е ли добре да обмислим строги мерки срещу потреблението и злопотребата с алкохол, като следваме скандинавската инициатива за забраната на алкохол за младите хора? Благодаря, госпожа председател. Благодаря, госпожа министър. Благодаря и на Ана Хед за това, че повдига този въпрос. В момента в Шотландия в моя избирателен район дебата за минимал... тече дебат за минималните цени на алкохолните продукти. И затова искам да попитам министъра, обсъжда ли се в съвета въпроса за евентуални минимални цени на алкохолните продукти. В Шотландия този въпрос е много сериозен и искам да разбера обсъжда ли се в съвет. Благодаря, госпожо министър, имате думата. Благодаря за въпросите. Един от приоритетите в стратегията по алкохола е свързана именно с жертвите и уврежданията, свързани с а, катастрофи на пътя. Комисията препоръчва приемане на по-нисък максимум за алкохол в кръвта за неопитни шофьори и за професионални шофьори. Така че има препоръка за това и работим по този въпрос. Много държави вече са а, спазили тези препоръки и се работи много по информирането на обществеността. Що се отнася до въпроса за цените, аз самата не съм Не, не смятам, че такъв въпрос се обсъжда в момента, поне не знам той да се обсъжда, но ще проверя и този въпрос. При всички положения той не е в компетенциите на Европейския съюз. Благодаря, преминаваме към следващия въпрос от господин Палецки. Темата му е екологичния аспект на газопроводите. Госпожо министър, имате думата. Так, фру благодаря, госпожо председател. Северен поток това е един уникален проект за Балтийско море поради неговата големина и е, възможните последици от него. Съветът осъзнава опасностите от екологичен характер, най-вече свързани с е, е, този газопровод и е, за това последиците бяха установени на едно заседание на съвета от юли. Всички държави членки на Европейския съюз са страни по конвенцията, която е от значение за превишаване на нивата за замърсяване освен това, там се предвиждат и задължения за партньорите, за да не се получава замърсяване на околната среда и да се извършват проучвания в тази насока. Северен поток ще има съществени последици за околната среда и затова трябва да бъде обект на много прецизен контрол, най-вече там, където е, става дума за е, отделяне на химични вещества или оръжия, това са е, последици за морската екология и за рибите. Също така, когато на местата, където газопроводът минава близост до акваторията на пристанищата, има допълнителни опасности и комисията трябва да следи как се изпълняват задълженията по този проект. Северен поток е частен проект, но въпреки това трябва да се предоставя информация, за да може държавите членки постоянно да извършват контрол. За това съветът не може да се произнесе така по Северен поток, защото това може да се изтълкува като намеса в вътрешните работи. Господин Палецкис. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа министър, за този подробен отговор. Виждам, че Швеция проявява силен интерес. Все пак тя е балтийска държава. Нека да подчертая, че тези въпроси не бива да бъдат подценявани никога и трябва да получават нужното внимание. Бих искал да а, призова а, Швеция да следи внимателно ситуацията и новото развитие на нещата. Благодаря. Министерът, благодаря. Аз мога да гарантирам на депутата, че Швеция наистина прави това. Ние сме изключително внимателни в е, това отношение. Знаем, че екологията в района на Балтийско море е изключително е, чувствителна и е изложена на много висока експозиция. Различни проекти е, се осъществяват в този регион и за това ние поставихме особено строги изисквания към този проект и ще следим изпълнение изпълнението и е много строго. Също така и Швеция е засегната от този проект. Не минава на наша територия, но все пак ние имаме международни конвенции, например ЕСПО, това е и базата за нашето становище. Ние не можем да дадем политическа или економическа оценка, но това, което се изисква от шведската държава, тя го прави. Следващия въпрос. Това е въпрос от госпожа Тикао и се отнася до примахване на пречките пред свободното движение на работници между държавите членки. Госпожа министър, благодаря много. Искаме да напомним, че свободното движение на хора е една от основните свободи, която е гарантирана в общностното законодателство. Тук се включват правото на гражданите на Европейския съюз да работят и живеят друга държава членка. Съветът подчерта, че държавите членки, които прилагат преходни мерки, ограничават свободното движение, да разгледат този въпрос на базата на събраните нови факти. Трябва да се преосмислят тези пречки и те да преминат към следващия етап и да премахнат тези пречки, ако няма рискове за повторно въвеждане на такива пречки. Трябва да направим така, че държавите членки да позволят свободното движение на лица от новите държави членки, лица, които преди са живели или работили в държави членки, които са били обхванати от преходни мерки Отчитат се също правата на семействата на базата на опита от предишни преходни периоди. Следва да се прилага диференциран подход относно свободата на движение. Държавите членки казват, че искат да има повече достъп на лица от новите държави членки и в националното законодателство трябва да се постигне нужната степен на сближаване с общностното законодателство в тази област. За България, Румъния и десете държави членки, които са много присъединили се, се разглежда този въпрос отново. В голяма степен беше подкрепен участието на тези лица под помогнаха за економическия растеж. След разширяването не трябва да а, има сериозно нарушаване на пазара на труда, както се оказа в последствие след а, присъединяването. Трябва да се гарантира гъвкавост на а, свобод... и свобода на движението на работници, защото иначе ще се увеличи работата на черно. Свободното движение е важен приоритет. Хората трябва свободно да могат да се предвиждат и по време на економическата криза да не допускаме социално изключване и бедност. Държавите членки имат право да запазят ограниченията си, докато ни преминат през преходният етап. Но това не трябва да се използва като претекста за продължаване на тези временни преходни мерки. Дори след като изтече времето, ще е трудно да се намерят достатъчно работници, които да попълнят свободните места. На 8 и 9 юни 2009 ние видяхме, че Три от 15-те държави членки всъщност казаха, че е имало сериозно нарушаване на пазара на труда. Германия и Австрия все още предвиждат ограничения за свободното движение. Те имат система, която изисква издаването на разрешително в Обединеното кралство. Трябва да имате експост регистрация в рамките на 30 дни. Трябва да направим така, че в договорите за присъединяване всички ограничения да бъдат внимателно следени. Благодаря, госпожо министър. Аз искам да разбера дали в дневния ред на председателството, дали във вашата програма е предвидена някаква мярка, за да могат държавите членки, които продължават да предвижат ограничения за свободата на движение на работниците, да премахнат тези ограничения и освен това предложение за отстраняване на тези бариери. Може би това може да стане по, вашето председател... по време на вашето председателство. Моля, госпожо министър. Да, благодаря, госпожо Рика. Настоящата тройка Франция, Чехия и шведското председателство в своите заключения отразиха, че разширяването ще представлява много предимства за Европейския съюз и също така, че разширяването доведе до економически растеж и няма нищо, което да сочи, че са настъпили сериозни економически смущения. Ние имаме механизъм за редовна проверка на тези ограничения и това го правим заедно с комисията. И за това можем само да насърчим държавите членки да вземат необходимите мерки за премахване на дискриминиращите разпоредби и е, да се гарантира свобода на движението на работниците в Европейския съюз, да се използва тяхната е, компетентност е, и тяхната квалификация. Но това може да стане само съвместно с комисията. Господин Оман, господин, е, благодаря госпожо председател. Въпросите се концентрират основно върху ситуацията на държавите членки, е, откъдето има емиграция. Австрия, е, както Германия, е, всъщност е, успя а, да а, издейства а, отваряне на границите и а, мога да посоча, че има много голяма разлика в а, доходите, а, защото пазарът на труда е развит неравномерно. И а, всъщност, ако се увеличи емиграцията, а, това ще доведе до социално напрежение и до натоварване на пазара на труда. И за това това не се желая. И за това а, тези проблеми, а, както ги представихте за Австрия и за Германия, ние сме ги осъзнали и предвиждаме съответни решения. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Всички държави членки на Европейския съюз са силно засегнати от економическата криза и безработицата. Ситуацията е различна, може би, в различните страни, но всички са засегнати и преходните е, разпоредби, е, всъщност е, временните ограничения, които има Австрия, дават възможност за внасене на искане за удължаването им, ако това е основателно. Може да направите това пред комисията. Не познавам точно ситуацията в Австрия, мисля дали там проблемите са по-големи, отколкото в другите държави членки, но навсякъде има големи проблеми, свързани с пазара на труда. Комисията установява в своя доклад, че няма нищо, което да сочи, че свободата на движение на работници е довела до някакви смущения в някои от държавите членки. В моята държава, Швеция, където също има висока безработица, ние не виждаме връзка между свободното движение на работна сила и безработицата. Държавите от други е, хората от други държави членки, които дойдоха при нас, бяха прияти на пазара на труда. Благодаря. Следващото запитване, следващия въпрос е на господин Шункес. Става дума за а, е, самолети и вертолети, използвани на границите с Турция. Благодаря много, госпожо председател. Да, действително съветът си дава сметка за инцидентите, които са споменати във въпроса и е, бе казано на Турция като страна кандидат, за, е, че трябва да спазва ценностите на Европейския съюз. Искаме е, и Турция да поеме своя ангажимент към мирното разрешаване на конфликти и към създаването на мирна добросъседска среда. В заключенията на съвета се обръщаме към Турция, като я призоваваме да избягва всякаква, а, всякакви възможни източници на заплахи и конфликти и да търси мирно разрешаване на проблемите. Искам да ви уверя, че сме разгледаме ли тези въпроси. Последно ги обсъждахме на 19 май на срещата на тройката и с а, а, представители на Турция през юли в Стокхолм тази година. Frontex работи заедно с работи по много други е, операции, които имат за цел да укрепват границите на да защитават границите на Европейския съюз. Опитите да се предотврати нелегалната миграция през Турция от а, страни на происход, например, в Северна Африка, са част от а, тази дейност. Що се отнася до оперативното сътрудничество между Frontex и отговорните турски власти, преговорите текат. И Отношението е доста положително. Целта е да има обмен на информация и да се дава възможност на турските власти да участват в съвместните операции на Frontex. Само така ще можем да предотвратим незаконната емиграция и да създадем добри отношения. Благодаря, госпожа председател. Госпожа министър, искам да повторя, своята похвала за усилията, които вие правите да ни давате изключително подробни и пълни отговори. Да, действително, дадохте ни много подробности. Работим с Турция по този въпрос, но не казахте е, нещо и затова ще ви задам отново този въпрос. Що се отнася до Frontex, може ли да се смята действително за на, е, че има случай на нарушаване на въздушното пространство на Турция, както Турция заявява. Говорих с господин Фернандес, който посети Турция съвсем Гърция съвсем скоро и каза, че няма такова нарушение. И така, има ли действително нарушение на турското въздушно пространство от тази мисия? Госпожо министър. Благодаря много, госпожо председател. Много е трудно за шведското председателство да оцени е, дали е имало такова нарушаване или не. По няко, е, няколко пъти сме е, били информирани е, за притесненията на много гръцки колеги по този въпрос. Говорили сме с турци, насърчавали сме ги да поддържат по-добри добросъседски отношения. Но е много трудно председателството да установи дали или не е имало такова нарушение. Всичко това се определя по международните правни конвенции и се решава между двете държави членки. Госпожо Мовай, поискахте отново въпроса. Имате думата за 30 секунди като допълнителен въпрос към този е, въпрос. Да, искам да се извиня първо, госпожо председател, че е, отнех допълнително 20 секунди от този демократичен дебат за нещо толкова незначително като масовите политически бруталности в държава членка на Европейския съюз. Извинявам се, благодаря много. Нека е, да ви а, е, уведомя отново, че ако имате въпрос, трябва да го подадете, както всички го правят, по писмен път, а, е, както са го направили много от вашите колеги, и затова трябва да спазваме регламента. Преминаваме към следващият въпрос. Господин Ван Хекнето, преминаваме към въпрос на госпожа Магинес. Преразглеждане на регламент 1 от 2005 година. И мисля, че това ще е последния въпрос. Госпожо министър, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за въпроса. Съветът споделя тревогата на уважаемия депутат за доброто отношение към животните. Беше даден отговор на предишен въпрос. Беше казано тогава, че председателството смята да стимулира дебата за хуманното отношение към животните. Съвета получи информация от комисията за проекто предложение за преразглеждане на регламент 1 от 2005 за защита на животните по време на транспортиране. На същото заседание ние а, потърсихме информация за използването на по-добри инструменти, като сателитни комуникации и прочие а, в тази връзка. Това ще улесни работата на органите на държавите членки да наблюдават какво се случва Регламент 1 2005 поставя а, сериозни изисквания за защита на животните по време на транспортиране на транспортирането им за търговски цели, когато става дума за гаранции, за правата на животните и прочие. Има някои аспекти, които не са обхванати в регламента, например броя на а, пътуванията, както и изискването за достатъчно пространство. Според е, член 31 трябва да се направи преглед след 4 години. Председателството ще следи предложението на комисията да бъде направено преразглеждане на регламента. Това още не се е случило, но веднага след като бъде представено ще го разгледаме, защото споделяме тревогата на уважаемия депутат. Госпожа Магине за допълнителен въпрос. Благодаря за този отговор. Аз съм за реалистичен регламент, който позволява да се извършва закона търговия с животните, която се следи по надлежния начин. Ние трябва да прилагаме съществуващите регламенти. Вашите коментари, свързани с навигация чрез сателити и прочие, имат отношение. но по отношение на транспортирането на конете регламентът не е достатъчно ясен. Не, аз не съм експерт, казва а, министъра а, по тези въпроси. Не съм експерт, но ще а, кажа, че често има проблеми с прилагането, а не непременно, че се изисква приемането на нов регламент. Когато получим предложението на комисията, ще го разгледаме, ще направим преценка дали са необходими допълнителни мерки или пък става дума за засилване на прилагането. И това ще стане ясно веднага след като получим предложението на комисията. Господин Кели, за допълнителен въпрос. В продължение на въпроса на колежката Магинес, в Ирландия има силна зависимост от транспортирането на животни по шосеен път. Трябва да се отчете този въпрос, когато се преразглежда регламентът, защото лошите условия могат да доведат и до намаляване на цените, което ще създаде проблеми на животновъдите. Да, аз разбирам а, а, ситуацията в Ирландия. А, законодателството е важно. Има натиск от страна на гражданите да отчитаме а, и хуманното отношение на, към животните. Следва да се направи оценка дали мерките са достатъчни, дали има необходимост от допълнителни мерки или просто от засилване на прилагането. Всичко това ще бъде разгледано и в дискусиите с държавите членки всяка държава членка ще може да ни запознае с конкретната ситуация в страната. Благодаря, госпожа министър. Вие бяхте така любезна да приемете да отговорите на още два въпроса. Господин Тусес и господин Кели те стояха в залата при цялото време. Те се отнасят до електронни досията в Европейския съюз. Yes. Oh, Here's he, Mr. has left. Okay. Виждам, че господин Тусас е напуснал. Много жалко. Добре, в такъв случай преминаваме към въпроса на господин Кели е, за портфела на комисията за спорта. Да, благодаря. Спортната дейност действително попада под европейското право днес и както бе споменато, когато влезе в сила Лисабонския договор, ще има вече и правна база, така че да може Европейския съюз да насръчава развитието на спорта в Европа, като има предвид и конкретната специфична структура на спорта. Това, че той се базира на доброволно участие и че действа като социален организатор. Едновременно с това, обаче, именно председателя на комисията трябва да поеме този въпрос за въпроса за ресора. Спортните дейности е, насърчават хората да искат социална интеграция, демокрация, лично развитие, да създава и възможност за забавление, включително а, а, с местните матчове и международните състезания. Спорта също дава възможност да се погрижим за общественото здраве. И в Швеция спортът и спортната политика се разглежда най-вече като национален въпрос. Не е добре европейската политика да а, действа така, че да увреди евентуално съществуващи вече в момента системи. Благодаря, господ... господин Кели. Благодаря много, че взехте е, им, че отговаряте и на мой въпрос, е, защото е, спортът е изключително ценен въпрос и се надявам, че с влизането на Лисабонския договор в сила можем да работим ръка за ръка, така че Европейският съюз да може да участва активно в тази област. Госпожа Магинес, може би вие имате последната дума. Да, само един въпрос. Господин Кели е изключително скромен и той не каза, че е бил президент на Атлетичната асоциация на Ирландия, най-важната асоциация в Ирландия. Мисля, че е добре да имате предвид това. Благодаря много за тази информация. С това приключваме времето за въпроси към съвета. Въпросите, на които не е отговорено, ще получат отговора си в писмен вид. На 5 октомври 2009 година на своята среща Комисията по правни въпроси реши да, да обяви за недопустими два, две искания за а, премахване на парламентарния имунитет